Добро утро, колеги! Добре дошли отново. Надявам се, че сте прекарали приятно отпуската си. Знам, че тази зала е малко по-различна от онази, в която обикновено заседаваме. Може ли първо да ви попитам дали можем да приемем дневния ред. С това дневният ред се счита за прият. Преминаваме към одобрение на протокола от заседанието от 8 и 9 юли. Има ли възражения срещу протокола? Не, благодаря. Преминаваме към приоритетите за бюджета за 2014 година. Предстои да гласуваме. Госпожа Диоран иска накратко да се изкаже. Имате думата. Президент. Благодаря, господин председател. Няколко думи по този доклад. Кратки бяха сроковете за него, но мисля, че с ефективната подкрепа на всички и с успяхме с три компромисни изменения. Първото, което цели подобряване допълването на, морск, на бюджета на Морската агенция, за да може наистина ефективно да се бори срещу замърсяването за корабите и за петролните и газови съоръжения. Втори момент – за консолидирането на ЕРА, което е много ценно именно в, е, е, в този момент. И накрая туризмът не беше забравен, защото този сектор е свързан пряко или непряко с няколко предложения за изменения. В частност, трето компромисно изменение, мисля, че наистина по този начин се очертава силна обща позиция спрямо бюджета за 2014 година. Особено компромисните изменения са наистина в морската област, железопътната област и туризма. Това е, господин председател. Председателят благодаря. Няма въпроси по това изказване. И ако не възразявате, нека непосредствено преминем към гласуването. Нека първо изпробваме системата за гласуване. Uh, Нека също така ви припомня, че ще можете да видите резултатите на екранчетата, които са пред вас. Няма големи екрани в тази зала. Изпробваме апаратурата. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Добре, край на гласуването. Устройствата работят, никой не си е надвишил лимита. Започваме гласуването. Изменение 6651 за, против, въздържали се, приема се. 6657 за, против, въздържали се, приема се. 6633 ще изпускам двете шестици отпред. 33 за, против, въздържали се, приема се. 00 за, против, въздържали се, приема се. 52 за, против, въздържали се, отхвърля се. 53 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. 03 за, против, въздържали се, приема се. 04 и 34 за, против, въздържали се, приемат се. 35 за, против, въздържали се, приема се. Следващото отпада 06 и 29 за, против, въздържали се, приемат се 07 за, против, въздържали се, приема се 08 за, против, въздържали се, приема се 16 за, против, въздържали се. Електронна проверка по 16. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Voted, vote Край на гласуването. 14 гласа за, 20 гласа против, отхвърля се 17 за, против, въздържали се, отхвърля се 21 за, против, въздържали се, приема се 30 за, против, въздържали се, приема се 50 за, против, против, въздържали се, приема се. 25 за, против, въздържали се. Нека проверим електронно. 25. Моля, гласувайте по 25. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. С равен брой гласове за и против. 31 за, против, въздържали се, приема се. 18 и 23 идентични за, против, въздържали се, приемат се. 01 за, против, въздържали се, приема се. Измененият по проекто становището. Изменение 1 за, против,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 въздържали се, отхвърля се. 18 за, против, въздържали се, приема се. 20 отпада. 21 също. 22 и 23 също. 24 за, против, въздържали се, приема се. 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. 27 за, против, въздържали се, отхвърля се. 25. Разделно гласуване, първа част. До електронни автомобили. За, против, въздържали се, приема се. Втора част. За, против, въздържали се. Електронна проверка по втората част на 25. Моля, гласувайте. Всички гласуваха. Край на гласуването. Приема се. Двадесет и осем. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 29 за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 30 гласа за, 5 гласа против, няма въздържали се. Приема се. Поздравления за госпожа Дюран. Благодаря и. Преминаваме към следващото гласуване. Последващи действия във връзка с делегирането на законодателни правомощия. Доклад изготвен съвместно от двамата ни колеги по комитологията.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 Надявам се, че всички са гласували. Гласуването приключи. 31 за, 3 против, 1 въздържал се. Поздравления на докладчиците. The... И така с това приключваме електронното гласуване. Следващото нещо по нашият дневен ред е свързано с последващ извинявайте, с морското пространствено планиране и интегрираното управление на кребежните зони. Давам думата на докладчицата. Госпожа Майснер, благодаря. Областта морска политика се струва чужда на някои, които, например, се занимават с железопътния транспорт, но политиката в областта на морското дело е важна за нас с оглед на бъдещето Крайбрежните зони на Европейския съюз са със 7 пъти по-голяма територия от тези на Съединените щати, а териториалните води на Европейския съюз по море са по-големи от територията на Европейския съюз на сушата. 90% от корабоплаването по-точно 90% от търговията се извършва по морски пътища. В бъдеще този процент ще се повишава. В моретата се извършва също така риболов, нараства броят на инсталациите за добив на суровини в открито море, използва се и енергията в морето, извличат се от морското дъно различни субстанции, които се използват на суша. На морското дъно има също така и електропроводи, от морето се извличат и суровини за различни продукти в областта на медицината и козметиката, например, развиват се и сините технологии. Ето защо е много важно да се отдели внимание на политиката в областта на морското дело. Европейският съюз още през 2007 година разработи интегрирана морска политика. Всички държави членки се обединиха около тази инициатива. Те бяха на едно мнение, а именно, че трябва разумно да се координира намират възможностите за заетост, например в региона на Средиземноморието и Балтийско море. Държавите членки заявиха също така, че трябва да се установят връзки между различните отрасли, между отделните държави членки, както и между Европейския съюз и трети страни. Още през 2007 година бе заявено, че трябва много точно да се определи кой следва да извършва какви дейности в кой морски регион т.е. че трябва да се координира морската политика. От 2007 година се занимаваме активно с тази тема. През 2010 година излезе моя доклад за интегрираната морска политика. Той бе последван от законодателното предложение на колегата Комоцакус, който в своя текст заяви, че морската политика трябва да се впише в европейската политика. Разбира се, за това е необходимо и съответното финансиране. Миналата година Спирос Данелис излезе с доклад за така наречения син растеж. Синият растеж е една интересна тема, тъй като това е морският стълб на стратегията Европа до 2020 година. Знаете, че трябва да се погрижим за растеж и заетост и в бъдеще и че синият растеж ни предлага голям потенциал, например под формата на инсталации за добив на енергия в открито море. Към момента 40% от БВП на Европейския съюз се реализират именно по линия на морското дело. Следващия текст, по който работим е за морското пространствено планиране и интегрирано управление на крайбрежните зони. Морското пространствено планиране има три измерения. Доста е шумно в залата, но ще продължа въпреки това. И морското пространствено планиране обхваща както крайбрежните зони, така и морското дъно. В една зона, в един район могат да се извършват най-разнообразни дейности. Например, при добива на енергия в открито море може да се извършват и дейности, по развъждането на аквакултури. Има и други подобни възможности за комбиниране на различни дейности. Според мен моят доклад малко позакъсня. Искаше ни се да излезем с него по-рано, така че сега ще направя всичко възможно успешно да довърша работата по текста. Ще разчитам на вашата подкрепа. Внесох няколко необходими според мен изменения. В предложението на комисията се заявява, че морското пространство е пространствено планиране. Извинете, че пространственото планиране спада към компетенциите на държавите членки. Комисията заяви, че морското пространствено планиране следва да спада към компетенциите на Европейския съюз, но че държавите членки трябва да имат известна гъвкавост. За това предложения текст е и директива. Комисията заяви, че държави, които вече имат морско пространствено планиране, не трябва да предприемат никакви промени. Но аз не смятам така. Ще ви дам за пример Ватенмер, една единствена порода си крайбрежна зона в Германия, единствена порода си от екологична гледна точка. Там се извършват и много други различни дейности, свързани с морето в рамките на морското пространствено планиране и по-точно на интегрираното крайбрежно управление, тази зона е взета предвид. Към момента комисията заяви, че държавите членки в бъдеще трябва да извършат морско пространствено планиране, придружено от интегрирано управление на крайбрежните зони. Аз твърдя, че интегрираното управление на крайбрежните зони може да бъде включено в морското пространствено планиране. В противен случай ще се дублират дейностите. Комисията обаче не иска да се приложи тази мярка. Предлагам в становището си също така, че държавите членки, които нямат излаз на море, това са пет държави, не следва да предприемат мерки по морското пространствено планиране. Една такава държава, например, е Австрия. Защо, например, трябва да се предвиждат мерки за планински лифтове в Мекленбург предна Померания, при положение, че там няма планини? В член 7 се изброяват онези аспекти, които трябва да бъдат взети при изготвянето на докладите за морското пространствено планиране. Към този списък допълних, например, туризма. Мисля, че той е важен с оглед на синия растеж. Уточнявам също така в текста, че списъкът на тези аспекти не е изчерпателен, тъй като всяка държава членка има своите особености в областта на морското дело и трябва да има гъвкавост при изготвянето на морското пространствено планиране. В точка 5 направих една промяна важна за морския транспорт. Създаваше се впечатлението в текста, че едва ли не Брюксел вече в бъдеще ще определя откъде ще минават корабите. Знам, че не това бе идеята, просто изясних формулировката на комисията. Заявявам също така, че предвиденият график е много амбициозен. На мен би ми се искало да се въведе обща система за морско пространствено планиране, но държавите членки имат нужда от малко повече време трябва да се вземат предвид и компетенциите на държавите членки. Вече бе внесено искане във връзка с субсидиарността, което обаче бе отхвърлено. Държавите членки са леко притеснени, когато се предлагат общи мерки за морско пространствено планиране. Но в случая става дума само за задаването на една обща рамка. Това трябва да стане ясно. Благодаря ви и с радост ще си работя с докладчиците в сянка. Благодаря. Думата имат докладчиците в сянка. Господин Кун от името на НП. Благодаря, господин председател. Благодаря на Гезине Майснер за чудесната и много точно извършена работа. Докладът още през юни месец бе публикуван по интернет. Вече бяха проведени разисквания с централната изпълнителна власт и с регионалните правителства. Всички участвали в подобни разисквания са на едно мнение, а именно, че морската политика е важна, че е важно морското пространствено планиране, че в тези области е необходима координация, например при добива на суровини и при уточняването на корабоплавателните маршрути. Но тези маршрути вече съществуват, така че не би трябвало да се внася допълнително объркване. Но всички нови проекти, които са в етап на изграждане, например електроцентрали в открито море или електропроводи, трябва да са обект на координация. Така че да няма неблагоприятни последици за околната среда. В Средиземноморието и в Северно море, когато се изграждат електроцентрали в близост до крайбрежието или преносни мрежи или пък газопроводи, трябва да се предвидят съответните коридори. Това според мен е много важно. Темата е много важна и с оглед на развитието на туризма и на рибарството. Зоните, в които се извършва риболов, трябва да бъдат точно определени. Комисията по околна среда ще поеме водеща роля в редица области, свързани с този текст. Не бива обаче да й позволяваме да завзема голяма част от е, компетенциите й. Разбира се, важно е определени зони да бъдат обявени за защитени зони, било то по линия на Натура 2000 или по линия на други програми. Същевременно обаче трябва да отчетем, че в Европа се нуждаем от растеж. Тоест би следвало да използваме моретата си за економически цели, като упражняваме съответния контрол Искам да изтъкна също така, че е необходимо да се разработи допълнително общо европейско ниво за планиране. Когато се планират някакви стопански дейности, свързани с моретата, те трябва да са обект на обществено разискване, без обаче да се предвижда допълнително административно ниво. Благодаря на Гезине. Мисля, че можем до следващата седмица, във вторник, да внесем измененията. Благодаря от името на социалистите, господин Данелис. Νομίζω ти и κρίσιμο Крисимо на Ипограмишуме от Явти Протоволия. Благодаря. Важно е да се подчертае, че тази инициатива не е нещо, което европейските институции са си измислили. Става въпрос за една реална нужда. В много случаи много европейски региони не могат да планират самостоятелно нещата, тъй като това би довело до трансгранични последствия. Ето защо ни е необходима обща позиция, както и общ поглед, що се отнася до европейските крайбежни зони. Морското дело има различни възможности, но ние няма да можем да се възползваме от тях, освен ако не започнем да се занимаваме с морското пространствено планиране. Едно от важните неща, което излиза тук, това, което се случва с инициативите и интегрираното управление на крайбрежните зони, които вече някои региони са започнали да разработват, ако разгледаме всички тези неща, то тогава става ясно, че рамковата директива и политическата воля за нейното съществуване ги има. Всички държави членки, всички региони искат да превърнат своите приоритети в това. Ето защо бихме могли да стигнем до момент, в който ще имаме интегриран подход към планирането и това е ключовата идея, поне така на мен ми се струва. Едно от другите неща, което би трябвало да имаме предвид е следното. Ако не регулираме економическите действия и дейности, които се развиват в морските и крайбрежни региони на Европа, то тогава ние няма да успеем да отговорим и на най-важния въпрос, който всъщност е качеството на крайбрежните зони и морската околна среда. Искам да поздравя докладцията за нейния доклад. Той е много ясен. и разглежда определенията, както и запълва някои празнини, които съществуваха по-рано. Сега, в точка 5 при целите се говори за а, много различни използвания на, морските, на морската среда, което води до това, че всъщност там може да се извършват економически дейности и други дейности. Също така в 6 се вижда идеята за гъвкавост, който също трябва да бъде признат и трябва да бъде един от нашите водещи принципи, тогава когато говорим за морско пространствено планиране. Защото не трябва да забравяме, че екологическите аспекти на дадена зона трябва да бъдат взети предвид при планирането. Крайният срок за съставянето на морски план. Тук което е много реалистична. Тя предлага срок от 5 години, за да могат държавите членки да се съобразят и да вземат преди тези изисквания. Те, разбира се, трябва да имат предвид, че това упражнение ще бъде трудно, то ще отнеме много време и поради тази причина, вероятно, за него ще са необходими повече от 4 години. Сега, що се отнася до сътрудничеството между съседни държави членки, както и трансграничното управление на крайбрежните зони, както и обща идея за морето. В доклада се казва, че задължително трябва да има последователност и координация и това е много важно, за да може държавите членки да работят заедно и сами да зададат работните условия, както и да могат да работят ефективно с Европейската комисия. И накрая няколко допълнения, свързани с обществения достъп до морето. Отново в член 5 се споменава това, както и в 9, в който се разглежда директивата за морско пространствено планиране. Аз самия ще внеса няколко изменения по тези точки, но благодаря, господин председател, Отново поздравления на докладчицата. Чудесна работа. Благодаря от името на зелените господин Тейлър. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожа Майсна. Да, като цяло това наистина е добра стъпка, един добър доклад, има няколко неща, които според мен са необходими да бъдат разширени като теми в доклада и това е, според мен, е ролята на устойчивия туризъм в морската среда. Също така и ефектите от измененията в климата. Тези неща имат огромно въздействие върху крайбрежните региони и качеството на водата, така че те не трябва да бъдат подценявани. Струва се, че тези два елемента би трябвало да бъдат разширени. Другото основно притеснение е частта, в която се говори за синия растеж и синьо устойчиво развитие. В доклада някакси а, трябва да се обяснят да се обясни това, че здравословната морска среда не е е елемент, който трябва да се взема предвид или да се намести в една кошница с други елементи. Той е основната област, която позволява устойчиво развитие и всъщност неговото осъществяване. the marine environment. Ако смалим стойността на морската околна среда, то тогава убиваме кокошката, която снася златните яйца трябва да се гарантира, че именно тази околна среда се защитава. И всъщност това представлява доброто пространствено планиране и а, интегрираното управление, защото те ще подпомогнат предоставянето на стратегически политики. Трябва обаче да сме сигурни, че не унищожаваме този актив, който трябва да запазим. Така че тук трябва да подходим внимателно. Очаквам с нетърпение по-нататъчните ни дискусии. Също ние ще внесем някои изменения, но за момента ни харесва как се случват нещата. Благодаря, госпожа Фостър. Благодаря. Благодаря на госпожа Майстер. Питър Ван Дайлар не можа да дойде тук, така че аз ще споделя някои от неговите наблюдения. Първо искам да благодаря на госпожа Майснер за нейната работа. Бяха поставени въпроси от Питър по отношение на правното основание на комисията, също така и членовете, които отговарят за управление на крайбрежните зони. Според него там нещата трябва да се отслабят като формулировки. И той смята, че позицията на докладчицата е много по-добра от тази на комисията. Бих искала да разширя това и да поговоря малко повече за него. Ние сме морска страна, имаме повече вода от повечето страни, така че от гледна точка на Обединеното кралство ние вярваме, че държавите членки, независимо каква е тяхната крайбрежна линия, вече трябва да имат свое собствено планиране и пространствена стратегия. Ние определено имаме такива в Обединеното кралство. Те се обсъждат в е, британския парламент, така че вече има правила и регламенти, които са били разпоредени през нашата парламентарна система. Сигурно съм, че това е валидно и за колеги от други страни. Нашето притеснение тук не е факта, че трябва да се планира и че всяка страна трябва да има такава стратегия. И ясно е, че някои от държавите членки изглежда няма такива планове, струва ни се, че там не се прави нищо. Нашето мнение е, че това, което се предлага е прекалено предписателно. Ние не вярваме а, в това. Радваме се да има някаква рамка, но ни се струва, че не е необходимо да има законодателство в тази област, защото нещата са много сложни и много всеобхватни. Това, което ние бихме направили, на, да предложим на комисията вместо да подходи така общо, както тя обича да прави, е по-скоро да види какво се случва в различните държави членки. Това, което ние не искаме да се случи, е отново да се, да се дублират усилия и да добавяме а, слой над слой над слой от правила – ние вече имаме доста изчерпателни правила по отношение на пространственото планиране в Обединеното кралство. Вярвам, че това е валидно и за други държави членки. И така, остава въпрос с държавите членки и това те да могат да взимат свои собствени решения в тази област. Ние нямаме никакъв проблем с едно добро, силно сътрудничество. И така, а, госпожа Майснер наистина е положил огромни усилия да балансира това, но аз бих искала следващия път комисията да дойде тук пред нашата комисия и да ни каже точно кои страни и кои от тях имат подходящи процедури. Не е идеята да посочваме с пръст колеги, но има държави членки, които не правят нищо в нито една от тези две области. Pretty clear. Мисля, че тези неща са доста ясни. Определено има притеснения по някои от членовете. И така, като цяло, това е позицията, която ние заемаме. И отново искам да благодаря на госпожа Майснер. Благодаря ви, председателю. Благодаря. Знам, че господин Ембраса се докладчика в сянка. Не знам дали той би искал да каже нещо от името на вашата група или не. Не. Майкъл? Заповядай. Разбира се, също искам да благодаря на, на докладчицата. Чудесно е, че се провежда европейска морска политика. Но като гледам какво се прави в Германия, а и в други европейски държави, то мога да кажа, че няма компетенции на централно равнище, що се отнася до морското дело. В Германия различни ресорни министерства отговарят за различните дейности, извършващи се в морските региони. Към това се добавят и компетенциите на ниво федерални провинции. Като цяло за дейностите в областта на морското дело отговарят 7 до 8 ресорни министерства. Нещо, което е прекалено скъпо и неефективно. Вече от 20-30 години се обсъжда тази тема в Германия, но без резултати. За това Държавите членки трябва да координират политиката си, трябва да се сложи край на това безумие. Безумие, което губи време, струва ни големи средства и не води до конкретни резултати трябва да се установи европейско сътрудничество, да се координират дейностите на държавите членки. В противен случай, колкото и да е добър докладът, който ще изготвим, няма да сме свидетели на ефективни действия в скоро време. Председателят, нека кажа и аз няколко думи. Благодаря на докладчика. Оставам с впечатлението, че в Европейския съюз има разделение. От една страна скандинавските държави, които поне предприемат някакви начални действия в областта на морското пространствено планиране и от друга страна други държави членки, които все още не са предприели нищо. Като се има предвид това разделение, мисля, че докладът бе изготвен своевременно. Добри бяха аргументите на Майкъл. Ако погледнем управлението на крайбрежните зони, то ще видим, че в отделните държави членки за него отговарят различни ресорни министерства. И това води до отсъствие на обща стратегия, дори на ниво държави членки. Подобно е положението в редица държави членки, не в моята. Предложението е мерките да се реализират в рамките на три години след постигането на споразумение. И това е меко казано амбициозно предложение. Гезине предлага 4 години. Дори това, според мен, е един доста амбициозен срок. Склонен съм да не се съглася с онези държави членки, които твърдят следното. Нека се въведе интегрирано управление на крайбрежните зони и морско пространствено планиране, но нека в тези мерки да не се включва сушата, тъй като сушата подлежи на мерки по устройство на територията. Но как да извършим интегрирано управление на крайбрежните зони, ако не включим в мерките си сушата? Как да направим точно разделение между морето и сушата. Как да определим къде свършва морето и къде започва сушата и съответно да разделим мерките. Мисля, че от гледна точка на компетенциите трябва да се отчете връзката между морските територии и сушата. Госпожа Фостер упомена Обединеното кралство. Обединеното кралство е остров с доста голяма територия на крайбрежните зони. Това е вярно, на регионално равнище в Обединеното кралство има крайбрежни зони, които трябва да са обект на защита, например по линията на опазване на околната среда. Затова и проявявам особен интерес към доклада на Гизине. Той е една чудесна отправна точка, тъй като е изготвен много добре. Знам, че ни предстоят тежки преговори, най-вече с съвета. Така че ще трябва още от самото начало да застанем на категорична позиция. Представителят на комисията от Генерална дирекция Морско дело е госпожа Монтеси. Имате думата и може би нека първо ни отговорите на въпроса защо според вас мерките могат да бъдат реализирани в рамките на 3 години. Защо според вас това е разумен срок? Uh, Благодаря. Искам да благодаря на докладчицата за това, че подготви този доклад за толкова кратко време. Комисията приветства доклада, направен от докладчицата, който в крайна сметка подкрепя намерението на комисията, както и предложения от нас подход. В доклада се съдържат и някои много интересни и полезни предложения за законодателния процес. Ние наистина оценяваме това, което е предложено като цяло. Можем да изразим подкрепа за намерението и също така за обосновката на предложените изменения. Ако мога да спомена някои конкретни неща, по време на дискусията беше споменато колко е важно да има гъвкавост. Разбира се, комисията също е съгласна за това да се остави гъвкавост на държавите членки. Ако имаме някакъв проблем, това трябва да бъде ясно. Държавите членки остават с цялата отговорност по отношение на изготвянето и съдържанието на плановете и стратегията за тях. Имаше предложения за определения, да се въведат допълнителни определения в морското пространствено планиране и стратегии. Мисля, че това е много полезно. Трябва да кажем, че сме съгласни, че държавите членки имат основна отговорност по отношение на съдържанието на планирането и стратегията. Искам да го повторя отново. И отново искам да повторя, че няма намерение няма роля на Европейския съюз в микроменеджмент на морското пространствено планиране или интегрираното управление на крайбрежните зони. Това е доста ясно. Споменато е и в точка от преамбила 12. И искам да го кажа в отговора някои от коментарите, които чухме днес. That... Що се отнася до интегрираното управление на крайбрежните зони, като се има предвид идеята, че някой ще трябва да използва този инструмент в контекста на директивата, ние определено приветстваме идеята на измененията, предложени от госпожа Майснер. Въпреки това, все още поддържаме мнението, че ясното ясното изготвяне на такива стратегии и резултата от тях би бил за предпочитане. Така че ние поддържаме своята идея, че е добре да имаме такъв списък с дейности и използване или начин на ползване, които са споменати в член 8. Въпреки това, при дискусията можем да намерим някакво решение за интегрираното управление на крайбрежните зони. Един от ключовите елементи на предложението е да се гарантира, че ще има интегриран подход там, където се срещат морската и сухоземната зона. Т.е. ще имаме координация между морското пространствено планиране и земеползването, планиране на земеползването. Видяхме едно изменение на член 8 Има някои изменения, които са важни в тази област. Едно, едно друго основно нещо тук е разпоредбата за трансгранично сътрудничество. Това е предварително условие за ръст и екологическо здраве на нашия морски свят. Това бе също беше споменато тази сутрин. Ние твърдо вярваме, че сътрудничеството е един много важен елемент. Не става въпрос само за консултация. Подкрепяме вашето предложение да насърчим нещата и да постигнем консултация не само между заинтересованите страни, но и между компетентните органи в държавите членки и другите заинтересовани страни. Това продължава да бъде един от важните елементи. Може би някой от коментарите на госпожа Фостър бих искала да коментирам. Отново искам да повторя, че с нашето предложение нямаме за цел да създаваме дубли... дублиране. И това ясно се споменава в член 4, в който сме предвидили, че за създаването на планове за морско планиране и управление на крайбрежните зони Едно от нещата, които държавите членки могат да направят, е да използват механизмите, които вече съществуват. Тоест, в множество държави членки това законодателство вече съществува. Нашето намерение не е да променяме това законодателство, което съществува, а да се възползваме от него. И така, намерението е ясно. Няма как да се създаде дублиране на усилия или на системи в тези случаи, в които държавите членки вече са разработили своя собствена система. И в заключение, като цяло сме много положително настроени към доклада и към предложените в него изменения. Разбира се, готови сме да предоставим повече яснота или да предоставим редакционни бележки, но силно подкрепяме вашите изменения и разбира се, а, нека сега помоля комисията да продължи да работи бързо по този документ, за да можем да продължим преговорите с съвета по тези важни досиета, за да можем бързо да, да стартираме тристранните преговори и надявам се да приемем това предложение преди края на вашия мандат. Благодаря. Благодаря. Гези, не би ли искал да добавиш нещо? Ще направя няколко бележки. показаното от Брайан Симпсън и Михаил Крамер. Принципно би било желателно държавите членки да се споразумеят помежду си за своите компетенции. Германия е световен шампион в областта на федерализма. Понякога се ядосвам, защото от федерализма не проистичат ползи, но какво да се прави? Ако държавите членки биха могли да осъществят обмен помежду си, това би било добре. Вече от 6 години се говори по този въпрос по международни конференции или в рамките на Международния ден на морето. Има стратегии за Средиземноморието, за Балтийско море и други региони в морето. Това са наченки на една обща стратегия на съгласуване. Но, за съжаление, държавите членки не винаги могат да се споразумеят. Виждаме как вече започват да се плашат и тревожат, тъй като се предвижда обща стратегия. Но става дума за рамкова директива, която предвижда известна гъвкавост и сътрудничество между държавите членки в една точно определена област – морското пространствено планиране. Това е необходимо, тъй като морето не познава физически граници не познават физически граници рибните запаси и другите ресурси в морето. Не се предвижда дублиране на мерки, както каза госпожа Фостър. Някои държави членки вече извършват ефективни действия, като например в региона на Ватенмер в Германия. Не казвам, че тези действия са идеални, но не са и неефективни например, предвиж... вземат предвид необходимостта от опазване на околната среда. В предложението се твърди, че следва да се предложи на онези държави членки, които нямат подобни мерки, да въведат някакви действия. Балтийско море и Северно море вече са доста напреднали в тази област. Трябва да се постигне споразумение между други държави членки, които все още не са осъществили подобен напредък. От друга страна, рамката трябва да е гъвкава. В противен случай държавите членки няма да се споразумеят помежду си. Да, важни са техните компетенции, националните компетенции, но трябва да се установи и общо европейска политика. Един важен принцип на интегрираната морска политика, според мен, е необходимостта от сътрудничество, тъй като става дума за чувствителни, деликатни региони. Ако искаме да опазим морето и в бъдеще ще трябва да предприемем общи действия, например по линия на опазването на околната среда или предотвратяването на замърсяване и реагирането при замърсяване на ниво Европейска агенция за морска безопасност. Всички мерки, които предприемаме в бъдеще по отношение на моретата, ще проработят единствено ако опазим и морската околна среда. За това и в доклада си включвам екологичния аспект. Благодаря ви, че ми дадохте думата. Благодаря на колегите и за изказванията, разбира се. Благодаря на Гезине. Нека припомня, че по този доклад водеща е нашата комисия, но той се изготвя по силата на член 49, т.е. установено е засилено сътрудничество с Комисията по околна среда. Крайният срок за внасяне на изменение е 10 септември, 12 часа на обяд. Ще гласуваме тук на 5 ноември. Не знам какви са сроковете в Комисията по околна среда и Комисията по рибарство, но срокът за внасяне на изменения при нас е 10 септември, 12 часа на обяд. Следващата точка – интегриран пазар за доставки на колетни пратки в услуга на развитието на електронната търговия в Европейския съюз. Думата има господин Дантен. Благодаря, господин председателю. Електронната търговия е разрастващ се пазар, създават се все повече работни места и все повече предлагане. Но не може да се говори за европейски пазар. Само 9% от потребителите и 18% от търговците прибягват до трансгранична електронна търговия. Сектора на доставките трябва да бъде подобрен, ако искаме да излезем от тези затворени пазари в Европа. Действително, качеството на доставките е основният фактор за успех. Когато се купува колет по интернет и качеството на доставката не е добро, това е най- най-голямият проблем за тази търговия потребителят не е доволен. Пазарите в Европа са фрагментирани. Има действително някаква някакво сътрудничество между мрежите, но има сериозно безпокойство, там има сериозна конкуренция и която нарушава координацията. Пощенските мрежи не са оперативно съвместими Съответно, качеството е лошо и цените на трансграничните услуги не са достатъчно прозрачни. В този контекст именно малките и средни предприятия страдат от това. Те не могат да се справят с проблемите, защото не могат да инсталират техните складове в съответните е, страни и именно огромните е, лидери на огромните е, фирми създават е, такава изкривена конкуренция. Трудно е днес да се разбере как да се справим с този проблем. Броя на, на, на, на, на, на координиране на една по-добра система за етикетиране, е, на, на стандарти за етикетиране и за проследяване трябва да нарасне. Хората в този е, сектор считат, че може да се направи нещо и комисията трябва да проследи техните предложения. Струва ми се, че на този етап е прекалено рано да се законодателства по въпроса за доставките в електронната търговия в рамките на преразглеждането на директивата 2008-6. Мисля, че просто пазара не е достатъчно зрял. Още нещо, което не работи, това е слабата конкуренция в трансграничните райони. Мисля за альтернативните оператори, т.е. различните е, оператори от е, старите почтенски мрежи, които не са добре познати от търговците. Така че е, самото предлагане трябва да е малко по-добре познато. И тук задавам сериозни въпроси. Прекалено кратък беше срока за моето становище и за това не пожелах да въвеждам изменения. Мисля, че е, ролята на почтенските мрежи в крайна сметка е, е от, национална, от национални правомощия. социалните условия, които се налагат с оглед на крайните срокове на операторите също са проблем и накрая умножението на индивидуалните доставки, както и проблемите с атмосферните проблеми при доставките. И в крайна сметка, кой трябва да отговаря за доставката пред потребителя? Каквито да са проблемите в доставките, електронният търговец е този, който е избрал начина на доставка на собствената си стока чрез един пряк договор с потребителя. И той отразява или не свободно цените за доставката. Така че електронният търговец отговаря за качеството на информацията за доставката на неговата стока. Наблюдава се, че последяването на колета много често е незадоволително за потребителя, който иска да знае къде му е продукта. Много често потребителите не знаят към кого да се обърнат, когато има някакъв проблем с доставката и трябва да бъдат успокоявани както за качеството на доставката, така и за информацията за проследяването на колета. Всичко това може да се поправи до някъде с а, качване на информация в интернет. Искаме се комисията да работи за общи стандарти за етикетиране и последяване, които да са специфични за доставката и това да бъде общо за Европа. Практиката на, на етикетирането може наистина да подобри успеха на доставките и да осигури надежността на доставките. Това е, господин председателю, онова, което искам да внеса в това становище, за да се подобрят условията в електронната търговия. Секторът има нужда от по-добра конкуренция, от по-добро проследяване и е, от повече прозрачност в цялата верига по доставката. Струва ми се, че трябват бързи мерки и бързи действия от страна на операторите също, за да се подобри положението в Европа. Искам да добавя, че е, докладчика от ИМКО е, е на същата вълна в анализите си. Благодаря. Euh, благодаря, господин председателю. Искам да кажа първо, че госпожа Бернадет Верньо, която е нашия е, докладчик Сянка, не може да е днес тук и ме помоли да я заместя. Разбира се, че искаме да благодарим на нашия докладчик Мишел Дантен, който наистина огледа от всякъде е, този проблем. Макар, че сроковете бяха кратки и има доста ограничена свобода на действие. Тук става въпрос за участието на малките и средни предприятия в тази мрежа на електронната търговия и се опитахме чрез измененията да разгледаме малко по-задълбоченно нещата, особено в областта на отношенията бизнес то бизнес. Например, в случай на загуба на първата доставка, когато става въпрос за големи фирми като Амазон, малкият оператор понася сериозни загуби. Мисля, че идеята за етикетиране наистина е в добрата посока и можем да обмислим стъпки в тази посока. А с оглед на прозрачността и на информацията за цените, мисля също, че са възможни много сериозни подобрения – могат да се осигурят гишета от тип Solvit за, в случай на проблеми, особено в трансграничните зони, които са много е, чести, защото потребителите нарастват. Аз също смятам, че е, преразглеждане на почтенската директива не е необходимо. Не е необходимо да отиваме в тази посока и да се върви към повече либерализация, ако това не носи повече е, качества на е, доставките. И накрая съжаляваме до някъде, че социалните измерения не бяха е, много силно засегнати в това становище. Ние мислим, че тук има най-много злоупотреби в трудовото право. Прекалено често е, се въвеждат едни е, кратковремени договори и е, фалшив статут на самонети работници. Това също не е в полза на качеството на доставките и трябва наистина да се ограничат тези е, неблагоприятни практики в е, предприятията. Това са някои от нашите бележки. Благодаря. Благодаря, госпожа Майснер, от името на либералите. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика за становището му. Да, нашата комисия не е водеща по тази тема, ние излизаме само с становище. Водеща е Комисията за защита на потребителите. Но въпреки това темата е свързана с транспортния сектор. Много е важно да се уреждат проблеми, свързани с тази тема. Аз съм сред онези потребители, които по-често пазаруват в магазина, отколкото по интернет. Но моята дъщеря, например, е буквално световен шампион в пазаруването по интернет. Електронната търговия играе важна роля в редица области, например по отношение на споразумението за свободна търговия с Съединените щати. Ако прекалено много започне да процъфтява търговията по Амазон, например, ще има опасност да се затворят книжарниците. Необходимо е да се разработят подходящите законови разпоредби. Много е важно малките и средни предприятия да могат да се утвърдят на този пазар. Разбира се, всеки, който прави поръчка по интернет, трябва да може да изхожда от това, че доставката ще бъде безплатна. Трябва да знае и какво да направи, ако има проблеми с доставката. Пазарът предлага много шансове, но има и все още много въпроси, на които няма отговор. Има, например, проблеми с условията на труд за работещите при оператори по подобни доставки. Трябва също така да се направи нещо и за проследяемостта на колетните пратки. Трябва да се знае кой отговаря за пратката. При трансгранични доставки трябва да се знае и кой отговаря в случай, че пратката бъде доставена повредена Няма да се впускам в подробности, тъй като докладчикът вече се спря върху важните аспекти. Същото въжи и за колегата от социалистите. Да се надяваме, че ще изготвим едно добро становище, тъй като темата е важна и трябва да бъде уредена законово. От името на зелените госпожа Лихтенбергер. Благодаря. Не можем да говорим за веригата на доставки без да упоменем Амазон, както и без да упоменем времето за управление и времето за почивка за шофьорите. Заставам на страната на господин Елка Драуи, а именно социалният аспект особено като се има предвид случилото се и разкритото през изминалите месеци на ниво големи оператори не може да бъде пренебрегнат. Социалният аспект е особено важен, като се имат предвид ниското трудово възнаграждение в отрасъла и социалният дъмпинг. Като се вземе предвид настоящото положение на пазара, което е подобно на положението с товарните превози, т.е. няколко големи оператора, които по силата на дъмпинг взаимно се изместват от пазара срещу много малки оператори, които искат да навлязат на пазара, но не успяват, то трябва да кажем, че пазарът сам се структурира по един много отрицателен начин. Трябва да вземем предвид това, както и необходимостта от спазване на действащите норми и разпоредби по отношение на превоза на доставките. Няколко думи и по въпроса за качеството качеството винаги е било проблем. Ако една колетна пратка не бъде доставена, то обикновено се изхожда от измама. Не се мисли за доставчика. По интернет, за съжаление, може да се случи човек изобщо да не си получи пратката, тъй като доставчикът е измамник. Само прибира парите на клиентите, но не доставя. Трябва да се обърне внимание на този проблем. Въпросът за авторизираните дистрибутори. Той трябва да бъде разгледан в светлината на либерализацията. Някои мислят, че либерализацията на европейските пазари ще реши всички техни проблеми. Но виждаме и в някои други области, че това не е така. Трябва също така в текста да се отчете и въпроса за времето за управление и почивка за шофьорите, доставящи пратките. Трябва също така да се вземе предвид и въпросът за свеждане до нула на въглеродните емисии от транспорта. Можем да си поставяме благородни общи цели, като например в тази област, но ако не работим по постигането им в детайл, например по свързани с тях досиета, то няма да ги постигнем. Мисля, че трябва да се направят някои промени по текста. Благодаря, господин Кохличек. Děkuji, е, pane předsedo. Благодаря, господин председателю. Сега, що се отнася до транспорта, трябва да кажа, че днес закъснях, защото имаше мъгла на прашкия на прашкото летище и самолета ми закъсня с излитането. И сега да се върнем обратно на темата, по която говорим. Малките бизнеси, които съществуват на пазара за електронна търговия. Това, което на тях им е необходимо, са ясни правила. Сега пазара е фрагментиран, различни правила в различни държави членки. Либерализацията не е решението. Трябва да се хармонизират основните стандарти. Говорихме за това по време на последния парламентарен семестър. И а, нашите колеги доста добре знаят за какво говорим. Господин Дантан говори за сертификация и това е една добра идея. проследяемостта на колетите. Не знам дали това е много значително и важно, когато става въпрос за една малка поръчка, но тогава, когато имаме голяма поръчка, можем да използваме системи като Галилео, които така или иначе съществуват. Когато говорим за онлайн търговия, обаче обикновено се говори за малки колети и тогава няма как да се използва Галилео. Госпожа Майснер говореше за търговете с САЩ. Аз, например, знам за огромен поток от търговски взаимоотношения онлайн с а, Китай. Там няма никакви споразумения, няма никакъв а, договорен стандарт. В момента нещата с Китай вървят добре, въпреки че те се намират в другия край на света. Въпросът с отговорността е този, който трябва да се разгледа, но пък аз съм по-притеснен по отношение на работните условия на пазара за доставки на колети. Имаме директиви, директиви свързани с наземния транспорт и аз не съм сигурен, че винаги се спазва законодателството. Фактите обаче са следните. Дори тогава, когато големите камиони спазват правилата, какво се случва с малките микробуси, тези, които са с тегло до 3,5 тона? В крайна сметка тези хора буквално работят 24 часа на ден при ужасни условия, те не носят голям товар, но го носят на големи разстояния, работят дълги часове и съм очуден, че при тях няма повече происшествия, така че определено тук трябва да се направи нещо. Е, але хотел бих упозорни. Трябва ни един стандартизиран подход, поне в Европейския съюз. Аз обаче искам да привлека вниманието ви към факта, че този въпрос не засяга само Европейския съюз, то е световен въпрос. Факта, че се извършва електронна търговия с Китай, означава, че за бъдеще това ще се случи и с Бангладеш, с латинските държави и с други места. Госпожа Санелова. Благодаря, господин председателю. Само някои дребни неща, които искам да спомена. Аз също искам да благодаря на докладчика. Той е написал в своя доклад някои много важни неща и съм съгласна с неговия подход към качеството, ценообразуването и прозрачността, когато става въпрос за административните разходи. Аз съм съгласна с него, че това е тежък проблем наистина за малките и средни бизнеси. Съгласна съм и с това, че трябва да видим кой в крайна сметка носи отговорност. трябва да имаме отделни определения за това кой за какво отговаря. Става въпрос за доставчика на стоки, за превозвача и за клиента. Както каза колегата Кохличек, наистина нещата са много фрагментирани към момента. И има хора, които очакват от нас да защитим интереса на работниците, и това също трябва да влезе в текста. Другото нещо, за което говорим е ефективност. Не искаме прекалено много полупразни или празни камиони и микробуси да пътуват из Европейския съюз. Също така става въпрос и за достъпност на отдалечените региони. Благодаря ви, казва председателят. Господин Пиркер. Благодаря, господин председател. Няколко допълнителни бележки. Първо благодаря на докладчика за становището. Ще направя три бележки. Добре е според мен, че се работи за това отговорността за проследяемостта и за изясняването на случаи, при които има проблеми, да се вмени на търговеца на дребно. В точка четвърта се визира също така изискване към комисията, би следвало, според мен, това изискване да бъде допълнено. Би следвало комисията да поема инициатива, като взема предвид доставчиците на услуги в областта на колетните пратки. Тези доставчици извършват дейност не само в Европейския съюз но и в трети страни. за това трябва да се намери разумно решение. Решение подобно на това във въздухоплаването. Когато се доставят пратки по въздуха, може безпроблемно да се установи къде точно се намира пратката независимо от това за коя точка на света става дума. И същото трябва да въжи и за колетните пратки по интернет. Една от формулировките, а именно, че трансграничната конкуренция е прекалено слаба, е прекалено обща. В някои държави има много силна конкуренция, а в други конкуренцията е по-слаба. Според мен не бива да се обобщава по този начин. Като цяло обаче, според мен, докладчикът е извършил добра работа. Благодаря му. Председателят благодаря. Господин Тантан, опасявам се, че сред нас днес няма представител на комисията. Поне не го виждам сега в момента. Явно нещо се е случило с доставката. Изгубил се е някъде по пътя. Или може би не, господин Деламар. Имате думата. Благодаря, господин председател, че ми давате думата. Нямам някакви специални коментари. Исках само да поздравя докладчика, господин Тантен, за качеството на предложенията му и за качеството на коментарите, които чухме току-що. Всичко това е по посока на онова, което ние самите е, искаме да въведем. Радвам се, че дискусията наистина напредва. Това беше една от първите цели на Зелената книга, наистина да се предизвика дебат и да докараме всички заинтересовани лица около масата. Това е, господин председател. Благодаря. Господин Дантан отчасти намерихме изгубения колет. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всеки от, е, от ораторите. Струва ми се, че дискусията е наистина много последователна и се допълва. Искам само да ви обърна внимание върху нещо, което, за което никой не говори. Нашата комисия редовно говори за проблемите на градския транспорт, за задръстванията в града. Е, развитието на електронната търговия всъщност е да се е, замести именно големия камион, който отива в е, е, магазина за обувки в центъра на града, с много други фур... малки камиончета, които разнасят обувките до потребителите. Така че наистина е, не мисля, че ще можем да стигнем до решение, което да осигури е, всеки един чифт е, обувки да стигне до потребителя, защото нашите градове просто е, ще станат невъзможни за живеене. По този начин трябва винаги да има някаква централна точка. I'm a great believer in door-to-door -door services, but there we go. Thank you very much. Аз вярвам много в доставка врата до врата, но както и да е. И така продължаваме нататък. Крайният срок за внасяне на изменения е 18 септември, 12 часа на обяд. Надяваме се да можем да гласуваме тук в комисията на 5 ноември. На 16 на 17 ще гласуват в комисията Инко. Така внасят се измененията до 16 септември. Ще се гласува на 5 ноември. Сега следващия, следващата тема е многогодишното финансиране. Господин Тейлър, заповядайте. Благодаря много, господин председателю. Като докладчик за този, по тази тема искам много да благодаря на колегите за техните конструктивни изменения в подкрепа на проекта доклада. Някои от тези изменения всъщност доразвиха моите идеи и по този начин бяха много полезни допълнения. Имам предвид конкретно изменения 20 и 21 Доминик Лестър. Освен това, оценявам притесненията, които бяха изразени във връзка с политиката за разширяване и добросъседство на Европейския съюз и какво това трябва да изиграе по отношение на сътрудничеството. Като цяло обаче радостта ми беше напълно непомрачена от това, че колегите смятат, че Европейската агенция за морска безопасност трябва да бъде подкрепена. Финансово ЕМС не се занимава с а, а, ракетни науки, да, това не са космически изследвания, става въпрос за морски изследвания, но все пак са изследвания самите. Ние разширихме компетенциите на ЕМСА в регламент 100 от 2013 и те трябва да се занимават с разлив на нефт от офшорни е, газови, е, нефтени платформи, извинявайте. И за да може да се гарантира, че има ефективни системи, които да се борят с замърсяванията, причинени от кораби и причинени от нефтови и газови инсталации. И за да има такива услуги, то ние трябва да дадем подходящия бюджет на ЕМСА. Нещата не са никак сложни. В източното Средиземноморско море са открити нови залежи от изкопаеми горива, което означава, че ще се увеличи процента на офшорните сундажи, което означава, че ще има повече а, кораби, които да превозват горивото. И това, което ЕМСА трябва да направи, е да предвиди увеличаващ се брой кораби в Средиземно и Черно море и тя трябва да поддържа мрежата, която отговаря за постоянно наблюдение на разливите на нефт. Това е валидно за всички региони, но най-вече за Средиземноморието. Беше направено едно много полезно предложение да се използва сателитното наблюдение, за да може да се наблюдава пиратската дейност в открито море. МСА има нужда от пари, за да може да замени оборудването за събиране на нефтени разливи на наетите от тях страни и да подкрепи политиката за добросъседство на Европейския съюз. ЕКОСОК разгледа този доклад и те се съгласиха с нашите изводи. 117 гласа за срещу 1 глас против, че средствата, които комисията предлага, не са достатъчни. Става въпрос за 160 милиона по време на а, следващата многогодишна финансова рамка. Това очевидно не е достатъчно, за да се предоставят тези нови услуги. И като се има предвид, че настоящата изтичаща многогодишна финансова рамка рамка даваше на агенцията 154 милиона. Тоест ние им даваме още работа, а всъщност ние им даваме допълнителни средства, за да я извършват. И така, първоначалното намерение при създаването на Европейската агенция за морска безопасност беше да помага при бедствия и да се намалят последствията от екологичните катастрофи, както и тяхното въздействие върху социалните и екологическите системи. Ето защо ЕМСА трябва да може да изпълнява своята роля. Това, което ще изхарчим сега, ще увеличи обсега и а, всъщност изпълнението на действията на ЕМСА и ще предотврати бъдещи природни бедствия с нефтени разливи. Това всъщност е всичко, което искам да кажа. Няма да навлизам в подробности по отношение на измененията. Следващата сряда след обяд имаме среща в Страсбург и мисля, че с, извинявайте, с докладите в сянка и още някои неща трябва да бъдат изчистени по време на тази среща. Аз обаче мисля, че повечето от измененията и нашия документ всъщност представляват една добра препоръка и се надявам да получа вашата подкрепа. Благодаря ви, господине. Благодаря ви, господин Деграндес от НП. Благодаря, господин председателю. Днес не се питаме дали агенцията работи добре или не и дали поверените й задачи са изпълнени е, подходящо или не. Има съвпадение между предоставянето на нови задачи и задачите, които тя вече изпълнява. Всъщност въпросът е да се разбере как да се обезпечат тези абсолютно необходими задачи, как да се финансират дейностите на агенцията. И има един сериозен проблем. Ресурсите намаляват. Казва се, че има увеличение на средствата за агенцията и това е добре дошло, но на заседанието между докладчиците в Сянка трябва да сме, да гледаме на нещата реалистично, да видим какво е възможно да се направи и се надявам, че ще постигнем някакво споразумение което да бъде достатъчно смислено. Здравия разум е залегнал над, зад нашите изменения. От една страна има необходимост наистина за повече средства за агенцията, но от друга страна разпределението на тези средства трябва да, да отчита економическата среда, в която агенцията работи. Не става въпрос за това да се опитваме да видим кой ще предложи повече пари. Трябва всички да гледаме реалистично. Комисията мина от 150 на 160 милиона. Всичко това е свързано и с анализа на потребностите от средства. Докладчика казва, че са необходими 185 милиона. Ние се съгласихме. Някои колеги също. Други, като например господин Фликенштайн, считат, че е по-добре да се стигне до 190 милиона. Аз не мисля, че тук трябва да говорим точно за цифрите. Трябва просто да сме реалистично настроени. Струва ми се, че трябва да се подкрепи докладчика, който в крайна сметка не е извадил тези цифри от шапката си. Той не ги е измислил, той се е консултирал с комисията, с самата агенция, за да разбере какъв е абсолютно необходимия минимум, за да може да се изпълнят задачите й. И е стигнал до заключенията, че това е разумна сума. Затова ние подкрепяме тази сума като разбираме, смятаме, че трябва съвсем реалистично да отчитаме ситуацията с намаленията на средствата. Мисля, че е, внесените изменения от колегите е, са напълно разумни, има здрав смисъл в тях и няма какво да възразяваме срещу тях. Всъщност, е, те проистичат от анализа на положението ние сме приели този регламент през 2002 година, така че всичко това проистича от е, определените задачи, нови задачи на агенцията. Вярно е, че днес има различни условия в залежите в морето. Например, става въпрос за това да се предоставят два нови кораба на агенцията, един, който да обикаля около Канарските острови. Изглежда, че е възможно да се експлуатира петролно находище в една такава чувствителна зона, и за това лека по лека ще трябва да обхванем всички пространства. Сега не става дума за това да купуваме кораби, но да могат корабите просто да пренасочват собствените си задачи и да знаят как да реагират в случай на а, аварии или на разливи. Надявам се, че ще намерим заедно с докладчика съответното подходящо решение и да се приспособим към тези намаляващи средства с положение, с което се сблъскваме. Благодаря. Господин Лайстрит. Благодаря, господин председател. Ще представлявам колегата Флекенштайн, който много целенасочено си избра колега от държава с богати традиции в областта на морското дело, но ще се опитам да дам най-доброто от себе си. Трябва да си изясним какво искаме повече компетенции, повече отговорности ли? Ако на хартия разширим компетенциите на ЕМСА, на Европейската агенция за морска безопасност, така че те да обхващат и замърсяванията от газови и нефтени инсталации, то трябва да сме наясно, че ще е необходим и съответният бюджет за упражняването на тези нови нейни функции. Ако искаме да разширим компетенциите на агенцията, то ще трябва да се погрижим за това да й се осигури и адекватно финансиране. Оставам с впечатлението, че Европейската комисия в случая не е отчела промените от финансово естество, като например инфлацията. Колегата Флекенштайн предлага 190 милиона евро за периода 2014 до 2020 година. Това е сума по-висока от първоначално предложената от комисията, но вероятно тя ще създаде и възможности за упражняването на новите функции на агенцията. Разширяването на компетенциите на агенцията не бива да е самоцел. То трябва да служи на някаква цел. Мисля, че ако ще разширяваме компетенциите и по този начин ще трябва да отчетем и необходимостта от допълнително оборудване, от вземането на лизинг на допълнителни кораби, както и от увеличаването на човешките ресурси на агенцията. Надявам се, че ще можем да намерим компромис с, пости... с оглед на постигането на общата ни цел. Но ако искаме да постигнем компромис, всеки трябва да направи нещо. Госпожа Билба от името на либералите. Благодаря, господин председателю. Не искам да повтарям казаното. Така както и моите колеги казаха, има един основен проблем – който е подчертан в е, този доклад, а именно финансирането на агенцията. Мисля, че трябва да се поздрави агенцията и целият персонал за невероятния труд, който те полагат. Искам също така да поздравя докладчика. Въвели сме няколко изменения. Струва ми се, че е много важно да се включи определението за газови и нефтени инсталации. Що се отнася до новите задачи на ЕМСА, тази агенция се роди от криза. Кризата с престиж и с Ерика. Това беше драматично положение и тогава се наложи създаването на агенция, за да може да се възстанови положението. Задачите на ЕМСА са много сериозни. Вярно е, че в момента сме в криза и че трябва да правим економии, но аз внасям изменение, с което всъщност подкрепям докладчика в искането му на 185 милиона евро. Защото е, разширяването на задачите на ЕМСА трябва да върви с увеличение на бюджета й. Следователно, трябва да постигнем някакво съгласие. Няма да бъде трудно. Ние сме внесли изменение, което е, казва, че ако бюджетът не е на висотата на очакваното от ЕМСА, би следвало да се разработи доклад, в който да се опише точно до какви последици ще доведе е, липсата на това допълнително финансиране. Не може да се очаква от тази агенцията при, агенция при сериозни разливи или а, аварии а, да реагира както се очаква от нея. Трябва да а, дадем адекватно финансиране. Трябва да направим така бюджетът да и позволява да извършва а, работата си. По слабото финансиране би следвало да доведе до изработването на доклад от агенцията и персонала за да разберем добре какви могат да бъдат последиците. Трябва, според мен, до някъде да променим нашия доклад във връзка с някои подробности, свързани с управлението, информацията, комуникацията. Това е въпрос, по който можем да се съсредоточим – но подкрепяме напълно докладчика, защото именно в нашата комисия трябва да се работи последователно, с доверие, с яснота, защото парите не са достатъчни, но по-низкото финансиране наистина няма да ни позволи да извършим това или това не конкретно. Благодаря, господин Колечек. Благодаря, господин председателю. Ние също нямаме много морски ширини там, откъдето аз идвам, но имаме проблеми с лодки. Ако трябва да бъдем реалисти, то тогава ясно трябва да определим какъв вид морска територия покриваме, т.е. колко от нея, тук къде се простират границите и по какъв начин ще извършваме наблюдение с помощта на сателити. Аз знам а, като химик, че мога да проследя суров нефт, мога да проследя разливи и знам, че има сателити, там горе, които биха могли да наблюдават морето и това, което се случва в него от космоса. Какво обаче правим, веднъж след като получим сателитните снимки? По какъв начин те ще бъдат анализирани? По какъв начин ще се получи ответна реакция на откритите неща? По какъв начин мога аз да бъда сигурен, че това, което виждам на сателитните снимки, не е да речем едно ято риби, а не е петно нефт, както аз очаквам. Трябва да попитаме Емса колко пари те смятат, че са им необходими, за да могат да извършват тези дейности, тези допълнителни дейности, които са им вменени. Въпросът не е толкова дали става въпрос за 160 милиона, 180 милиона, 190 милиона. Въпросът е какво може да прави ЕМСА в момента и колко би струвало да може да прави повече за в бъдеще. Основното нещо, което трябва да направим е да определим каква територия ще наблюдаваме. Трябва също така да видим какво можем да направим с сателитното наблюдение и след това да попитаме ЕМСА какво смята, че им е необходимо. Благодаря. Не виждам някой друг, така че давам думата на комисията. Господин Карамицус. Благодаря, благодаря много, господин председателю. Ние благодарим на докладчика, както и на останалите членове на вашата комисия за предложените изменения към този много, това много важно досие. Вие винаги много сте ни помагали по отношение на безопасността а, на моретата, включително и работата с ЕМСА. Ние, разбира се, признаваме цената работа, която извършва ЕМСА в а, тази област на отговорност. Ние заставаме зад агенцията и ще продължим да го правим и за в бъдеще. Сега трябва да кажа, че че предложението беше разработено в пълна консултация с ЕМС. Разбира се, вашата комисия знае, че цялостния финансов пакет за агенцията беше урязан по бюджетни причини и че агенцията трябва да работи в рамките на този ограничен бюджет. Ние сме наясно, че те могат да свършат повече, ако са им разпределени повече средства. Въпреки това, не им се разпределят повече средства, така че те трябва да работят с приоритети. Въпросът тук е като кокошката и яйцето, кое е преди кое. И така помолили сме агенцията да разработят различни сценарии. И по време на тази дейност и въпреки ограниченията, или по-скоро заради ограниченията, трябваше да се вземат решения. Също така със законодателите говориха по отношение на новите задачи на агенцията, че те трябва да бъдат извършвани в рамките на ограниченията на бюджета, който има е отпуснат. И а, това е валидно и за в бъдеще. Честно казано, това са ни ограниченията. Сега искам да споделя откровенно с вас от какво се боя и защо се бои от него. И така, дали сме една задача на агенцията. Риска е следния. Ако кажем, добре, това е вашия таван. 160 милиона. И не само вие решавате, решават и други органи, парламента, комисията – В един момент те имат стар бюджет от 154 милиона и това веднага ще ограничи и ще им попречи да, се, да, да изпълняват своите стари задачи. Всички тези основни причини и основни задачи, които стоят в създаването на агенцията. И това ще се случи, защото искаме да се занимаваме повече с предпазването от замърсяване. А, и изведнъж се получава така. Ако искате да се занимавате с новите си задачи, не може да се занимавате с старите. И в един момент вече се оказва в една трудна ситуация по отношение на задачите на агенцията. Освен това искам да подчертая, че някои от нещата свързани с предпазването от замърсяване, трябва да са свързани с, примерно, преместване на кораби, да се работи с сателитно наблюдение и това може да се случи в ограниченията, с които работим. И, а, извън протокола, наистина и аз бих искал да имаме 180 милиона за тази агенция, но имаме една платформа за всички агенции. Знаете, че бюджетният комитет също беше за увеличаването, но остават и другите са законодатели. Така че, не искам аз а, да губя баланс в този случай, защото нещата са свързани с а, много деликатен баланс. И така, някои от а, предложените изменения ще увеличат административната тежест за агенцията, изготвяне на повече доклади, така че имайте ги предвид тези неща. По-скоро е добре се концентрираме върху оперативната страна на въпроса. Освен това има възможност в а, рамките на годишната финансова рамка да можем да прегледаме ситуацията след няколко години. Може да се окаже, че финансовата ситуация в Съюза се подобрява междувременно и да имаме някакви допълнителни ресурси, които да може да насочим на там. Мисля, че това е една идея, която и вие а, споделяте. Съгласна съм с докладчика. Трябват ни повече пари. Но а, въпросът къде ще дадат тези пари? Не искам да вадим пари от основните функции, за които отговаря агенцията, за да може да отговаря за това екологично опазване. И така, господин председател, не искам повече да наблягам на това. Казвам отново, подкрепяме идеята, но ситуацията, в която се намираме е много трудна по отношение на това как да работим с бюджета и моята молба е следната. Ако за точно тази дейност увеличим бюджета, нека не правим съкрещения в други области и в други задачи на агенцията. Това е нещо, което непременно трябва да вземем предвид. Благодаря. Господин докладчик, искате да добавите нещо? Да, съвсем накратко. Благодаря ви, господин председателю. Благодаря за проведения дебат. Струва ми се, той беше доста интересен. Когато слушаме комисията, и аз не казвам, че услугите, които искаме от ЕМСА, се струват изключително много пари. Те струват 155,5 милиарда. Това, което казваме, да работим в режим на затегнати финансови мерки. Но а, въпросът всъщност под въпрос се поставя цялата роля на парламента. Ние положихме толкова усилия по какъв начин се предоставят услуги. Ние демократично решихме, че в крайна сметка искаме да засилим ролята на ЕМСА, да дадем на агенцията повече отговорности и ето изведнъж сега ни казват от комисията, че това не може да се случи. Мисля, че няма смисъл да си говорим отново, че работим в рамките на урязан бюджет. В доклада имаме едно предложение, едни методи, по които всъщност а, могат да се възстановят а, разходите от трети страни и че това трябва да се използва от държавите членки от съвета. Това вече се случва по силата на някои от договорите, по които работи ЕМС с държавите членки за възстановяване на част от разходите. И така, мисля, че това всичко е част от по-голямата картина. Когато чухме доклада на госпожа Майснер по-рано, там, където ставаше въпрос за морското пространствено планиране и интегрираното управление на крайбрежните региони. Всичко това е част от по-голямата картина. Не можем да изпълним това, без да имаме по-добра роля, по-цялостна роля, която да се изпълнява от ЕМСА. Мисля, че 185-190 милиона това ще бъде решено от комисията, но без допълнителни средства. И нека отново си поговорим за това, за което говорихме тази сутрин по отношение на бюджета. Днес гласувахме да се определи нов бюджет за ЕМСА, увеличен бюджет под този бюджетен ред. И така, тук не е въпросът дали или не да дадем повече на агенцията, що се отнася до задачите, тъй като това решение вече е взето. На господин Колечек искам да кажа следното. Аз стигнах до тази нова цифра, след като говорих и разгледах преценката, прогнозната стойност предоставена от комисията, могат да се спестят пари с помощта на ефективност при предоставянето на услуги, но инфлацията трябва да се вземе предвид, а това въобще не е било отчетено. Разгледах и самите изчисления на ЕМС за техните разходи по отношение на новите задачи, които трябва да поемат. Истината е, че те не са, а, се, те не са прекалили с тях. Ако искаме тези услуги, просто трябва да платим. Е, за сега ще обсъдя подробностите с докласите в сянка следващата седмица. Благодаря ви много, казва председателя. Ще гласуваме за това на 17 септември. С това приключваме срещата за Сутринта в 11.15 започна среща на координаторите, Аз след обед се надявам да видя всички вас, за да си говорим за мегакамионите и за устойчивостта и различните възможности при туризма. Благодаря ви.